Nous reprenons nos travaux. Така, да започнем отново нашата работа. В дневния ред е включена, включено съобщение на господин Ферес относно проучването на начина на формиране на националните вноски към европейският бюджет. Това е проучване започна през 2014 година и с него беше натоварен господин Жон-Люк Деан, който почина обаче малко преди да бъде публикувано това изучаване. Благодаря ви за поканата. Предстои да ви представя проучването. На екрана виждате текста на представенето ми, но отделните екрани ще са по-скоро насоки. Проучването бе проведено с цел да се направи анализ на това как класифицират държавите членки вноските към европейския бюджет и постъпленията от бюджета на Европейския съюз. Като целта бе да направим и анализ за това как държавите членки договарят собствените приходоисточници. Проучването от части е бе свързано с затруднения при тълкуването на системите в отделните държави членки. Ние се запознахме с системите в немалко държави и бяхме изненадани от пълната липса на ред в третирането на бюджета. И това ме отведе към следващата ми задача. В момента Работя в групата на високо равнище, групата на Марио Монти за собствените приходоисточници. Работя по изготвянето на доклада на тази група. Темата е много важна, от нея проистичат много значими последици. Ще се спра върху основните моменти в проучването. Няма да ви запознавам с това как функционира системата на собствени приходоисточници, за да не губим време. Ще се спра по-скоро върху основните послания в проучването. Както вече казах, системата по места е изключително разнородна. Ще ви обясня защо това е важно. Ще ви запозная и с резултатите от анализа на вноските и на разходите. Ще обобщя и разискванията ни за реформирането на класифицирането на приходоисточниците в държавите членки. Ще се спра и върху последиците от дебатите за собствените приходоисточници. Ще обясня и какво е значението на нетното салдо в настоящото положение – Може да се работи и по въпроса за кредитите за плащания и кредитите за поети ангажименти, за да се постигнат някакви промени. Какво направихме всъщност? Разгледахме отчетите на всички държави членки за 2014 година. Запознахме се с счетоводните системи на държавите членки, с източниците им на информация и с това как третират вноските и приходите. С изключение на само 4 държави в Европейския съюз, вноските към Европейския съюз не се квалифицират като приходи вписвани в европейския бюджет. Те се ощетоводяват като разходи по държавните бюджети. С други думи, нито една държава не спазва правилото, което изисква собствени приходоисточници за бюджета на Европейския съюз. Тези средства могат да се квалифицират като приходоисточници на базата на БНД. Така може да се направи ясна разлика между приходите към държавния бюджет и приходите, които се заделят за бюджета на Европейския съюз. Има и друга причина за разнородността на системата – приходите от европейския бюджет се класифицират по изключително различен начин. Много е трудно да се проследи как се отчитат тези приходи, което води до липса на прозрачност и затруднения. Някои държави членки дори не използват термините приходи и вноски просто поставят средствата в държавните си бюджети. Някои от тези средства дори не се поставят в държавните бюджети, но се ощетоводяват, което пък се отразява върху понятието за нетното салдо. Не е изненадващо също, че в отчетите на централно и на местно равнище преди края на финансовата година или преди избори се полагат усилия за освояване на средства в последния момент – това е проблем на общо европейско равнище, но и на национално равнище. Не се вземат предвид ползите от разходите. Ако бизнесът или пък някои министерства на финансите подхождаха по същия начин, щеше да се стигне до срив. Това има последици, както за БВП, така и за други фактори. Как се класифицират вноските към европейския бюджет? Повечето държави ги счетоводяват като разходи по държавния бюджет. Единствено Франция, Германия, Австрия и България не разглеждат приходите, приписвани към бюджета на европейския бюджет, като разходи по държавните си бюджети. По отношение на ДДС положението е по-разнородно. Приходите от БНД се реализират при източника. Процедурата обаче е разнородна, тъй като става дума за виртуално ДДС, което не е свързано с реалния данък добавена стойност. За това се отчита и по различен начин в държавите членки. Понякога не се ощетоводява като разход. Но в повечето случаи всъщност се ощетоводява като разход, а не като сума, приписана към бюджета на Европейския съюз. А? So, the, the, so I have here some cases, the Belgium, Czech... Мога да ви дам пример с Белгия или Чешката република. В Белгия, например, вноските на базата на ДДС се квалифицират като суми приписвани към бюджета на Европейския съюз. В много други държави тези средства се квалифицират като разходи по държавния бюджет в различни категории. В някои държави членки вноските към европейския бюджет се квалифицират като разходи за международни организации, в други като разходи за общи услуги и така нататък. Наистина, има изключително голяма разнородност в системата. Много ни бе трудно да се ориентираме. Обединеното кралство дори не ощетоводява реално вноските си към европейския бюджет, ощетоводява нетната си вноска, която се отчита като публичен разход, като се взема предвид и отстъпката за Обединеното кралство. а, Румъния прилага същата система, вероятно се е консултирала с Обединеното кралство. Нека сега разгледаме приходите. В Германия приходите се ощетоводяват единствено и само ако преминават през националния бюджет. Обединеното кралство прави прогнозен разчет на всички приходи, на всички фондове, независимо от това, кои са бенефициентите. Германия, Франция и Люксембург не разглеждат приходите от бюджета на Европейския съюз като приходи към държавния бюджет не ги включват пряко в отчета си. Правят разлика между приходите към националния бюджет и приходите от бюджета на Европейския съюз. В други държави пък не се прави такава разлика. Всички приходи се ощетоводяват в държавния бюджет. Всяка една държава, както виждате, прилага своя система на счетоводна отчетност, с която трябва да се запознаем по-отделно. Какви са последиците за реформирането на системата на собствени приходоисточници? Много важно ще е да се постигне споразумение за това как да се класифицират вноските към европейския бюджет и постъпленията от него. Трябва да има разлика когато се отчитат националните бюджети. БНТ трябва, БНД трябва да се класифицира, например, като приходоисточник, източник на средства, които се приписват към бюджета на Европейския съюз във всички държави членки. Това ще бъде много полезно с цел еднаквяването. Използването на нетното салдо като разход – изключително опоручава системата. Мога да си представя, че когато се водят преговори за бюджета на Европейския съюз, всяка държава се концентрира върху нетното си салдо, но ако цялата счетоводна система се основава на нетното салдо, то тогава преговорите естествено ще поемат в посока към нетното салдо включването на нетното салдо в сметките като разходи по държавния бюджет, според мене, е неразбираемо. Става по-скоро за дума за политическо решение, а не за счетоводно такова. Решение, което затруднява реформирането на системата на собствени приходоисточници. националните стандарти за счетоводна отчетност и отчитане на бюджета. Запознахме се и с тези системи. Прогнозните разчети на БНД не са на 100% точни. Разгледах въпроса за корекцията или отстъпката всяка една държава не изчислява достатъчно точно средствата, които трябва да получи и които трябва да внесе, когато прави разчетите на БНД. Процентът на грешки говори за това. В момента правя проверка и след няколко месеца ще мога да ви дам по-точен отговор. Има и още нещо. Първо има проблем с класифицирането, но има проблем и с съставянето на бюджета. Годишната процедура по изготвянето на бюджета, изчисляването на вноските на държавите членки е изключително сложна. Един от проблемите за държавите членки е, че средствата, които приписват към бюджета на Европейския съюз може да се основават на неточни изчисления на бюджетните кредити за плащания. Понякога държавите членки не осъзнават на какво се основават разчетите за тези вноски, което води до конфликти. А в крайна сметка трябва да си направят вноската и трябва да извършат и плащанията след края на даден проект. Не разбирам в такъв случай защо възникват конфликти и защо се натрупват толкова много неразплатени задължения. Във всяка държава трябва да се прави разлика между приходите към националния бюджет и приходите от бюджета на Европейския съюз. Същото въжи и за разходите. В противен случай се стига до объркване. Освен това, нетното салдо не бива да се използва като средство за прогнозен разчет на разходите. Не бива да се използва на национално равнище. Какви са последиците за собствените приходоисточници? Някои от констатациите ни не са включени в това, което ще ви представя днес, тъй като все още не са доуточнени. При всички положения в бъдеще ще имаме нужда от остатъчен БНД, каквото и да си говорим за собствените приходоисточници. Що се отнася до собствените приходоисточници, е изключително важно да се приложи подходящата система за ощетоводяване. Това ще се отрази и върху преговорите за бюджета. Защо трябва да поставим под въпрос нетното салдо? Защото вече не говорим за ползи от европейския бюджет по отношение на търговията, на БВП, или въздействието, което се постига с този бюджет. Сега бюджетът на Европейския съюз е много по-сложен в сравнение с отпреди 30 години. Ако разгледаме системите, които използваме държавите, използват държавите членки, то ще видим, че трябва да има промяна. Те не са пригодени към бюджета такъв какъвто е в момента. Увеличи се и използването на финансови инструменти. Ако видим обема на мобилизираните средства, то ще видим, че има много големи промени. Едновременно с това държавите членки никога не са разглеждали ползите от европейския бюджет, винаги са се спирали върху собствените приходоисточници. Предвижда се с бюджета да се финансира и планът Юнкер план в размер от стотици милиарди евро под формата на инвестиции. Инвестиции за проекти, които ще реализират приходи, от които ще има полза. И тези парични потоци ще се отразят и върху нетното салдо. Кои ще са реалните бенефициенти от плана Юнкер? Все още не знаем но става дума за стотици милиарди евро от европейския бюджет, които не се отчитат в нетния баланс. Възможно е да става дума за около 700 милиарда евро, които за целия период ще бъдат мобилизирани в частния сектор. Затова според мен вече не е целесообразно да се използва нетното салдо. Не можем да кажем, ще се вложи едно евро от европейския бюджет и едно евро от националния бюджет и на базата на това да изчислим нетните ползи. Затова според мен трябва да има промяна в системата. А що се отнася до годишната бюджетна процедура, трябва държавите членки да въведат по-добри системи с четоводна отчетност. Така ще се избегнат ежегодните конфликти. Миналата година в един вестник, например, се опомена, че европейският бюджет е излязъл извън контрол. За това говорят и някои държавни правителствени ръководители, тъй като през изминалите 20 години винаги е имало разлика между бюджетните кредити за плащания и тези за поети задължения. Аз като специалист призовавам европейските институции да установят една по-добра система за ощетоводяване. Мерси. Мерси Благодаря ви за това представяне, което поставя акцента върху въпреки върху различните начини на представяне на приходите и начина по който е, националните вноски се приписват в различните държави членки. Странно е, че създадахме една единна валута без предварително да създадем методология за ущетоводяване. Като че ли просто не говорим един и същи език. Като че нямаме един единен език, който да отразява економическата действителност. Благодаря ви, господине. Надявам се, че Евростат ще поеме най-после своите отговорности. Те наистина са много добри в економическата област, но също същевременно не разполагаха с необходимият персонал за извършване на проверките. Сега обаче личният състав се умножи по 34, така че те разполагат вече с необходимите, с необходимия личен състав, но все още не, пред, не можем да представиме на нашите граждани една ясна картина за бюджета, господин Добре. Благодаря, господин председател. С голям интерес. Изчетах това изследване и с а, така много, много, много внимателно го изчетах, защото някои от тях са, може би, не много трудни за разбиране, колкото трябваше да, да, да вложа много внимание, тъй като наистина методите в различните държави членки са много различни. Имам три въпроса. Аз съм, подкрепям тезата на изследващите за хармонизирането на приписването на националната вноска в Европейския бюджет. Аз лично съм работил по формирането на бюджета в моята страна, така че мога да дам примера на Белгия. Известни приходи, известни приходи се събират и те се обединяват в една, в цял от част от вноската, която бива трансферирана към а, европейския бюджет. Тоест за, за е, бюджетните власти в Белгия става дума за разход. Кажете ми как можем да а, е, дефинираме тази вноска по друг начин и защо го правим? Имаме. Аз просто ви обяснявам моята позиция на основата на а, е, своят опит а, като а, човек, който е работил по сформирането на бюджета, защото в крайна сметка от една страна става дума за приходи и след това става дума за разходи и трансфери. Поне на национално равнище така разглеждаме е, тези е, механизми. Второ, ако правилно ви разбрах, за разходите, които транзитират през националните е, бюджети, е, вие не предлагате или не, е, не смятате, че е необходимо да се създаде хармонизирано, хармонизирано. Защо според вас е по-малко важно по този начин да, да на държавите членки да управляват, да администрират тези средства по собствен начин, а не както е, с е, националната вноска. Колкото за собствените средства, вие имате предпочитание към ДДС. също времено, обаче казвате също така, че може би би трябвало да се намери си система като а, вноските, при които вноските на държавите членки да бъдат отчитани като собствени средства. И ако има хармонизираност на това приписване, бихме могли да считаме, че националните вноски могат да се разглеждат като собствени ресурси. След това обаче, след като просто се опитвам да разбирам вашия, вашия подход, след като наистина постигнем е създаването на система за собствени ресурси на основа ДДС, ще трябва на да ги разграничим от националните внески. Тоест, ви искате да кажете, че ако са необходими допълнителни е, приходи, а е, сумите получени от ДДС не са достатъчни, ще трябва да потърсиме е, тези суми на друго място. т.е. искате да кажете, че ако имаме нужда от повече средства от тези събрани от ДДС, а не можем да увеличим ДДС в течение на годината, ще трябва да търсим други подходи. Ако може докладчика да, да отговори, ще отговоря на английски. по хармонизирането и начина по който се приписват вноските. Франция и може би и другите страни имат повече проблеми от, с а, ощетоводяването на начина по който тези суми се а, а, записват, се записват в приходите, отколкото начина по който те се приписват към европейския бюджет. Така че, как, Както казах, не всички държави членки използват същия бюджетен ред за отчитане на вноската. Така че, може би, просто утрека трябва да има едно разграничение. Чакайте сега, ако правилно ви разбирам, вие изисквате един специфичен бюджетен ред, който да бъде вписан в всичките бюджети на всичките държави членки и ако мога да си позволя, казва председателя, в проекто бюджета се включват всички фискални приходи. И преди да определиме сумата, с която ще разполага а, съответното правителство, трябва да а, запишеме на страна средствата, които бъдат приписани в европейския бюджет. Тоест, е, сумата, с която ще разполага е, е, държавата, ще бъде всичко приходите получени от данъци минус националната вноска а, с... Франция го прави за а, преразпределението на, на средствата в националния бюджет, така че би, би било добре Въпросът е просто отчетността да е много по-прозрачна и да бъде лесна за разбиране. Колкото до разходите, може до известна степен да има хармонизиране, но а, малко е трудно, тъй като не всички държави членки отпускат средства за, същ, за едни и същи цели. Така че мисля, че по-лесно е а, да първо да наблегнем на хармонизирането на вноската, защото това беше и целта на, а, на самото изследване. Също, е, също така има проблем свързан с е, дължината и е, календара на бюджетната година, тъй като тя не е една и съща в различните държави и членки. Колкото до ДДС, е, бях, бяхме помолени да направим един анализ на съдържанието Е, ДДС може да бъде един компонент от е, собствените ресурси, но може би ще трябва да изчакаме едно последващо изследване, къде, което да а, е, изследва съдържанието и методологията за преразпределение на ДДС. Колкото до нетното салдо по БНД. Можем да кажем, че бюджета е нещо статично в една абсолютно променяща се среда. Така че БНД смятам, че може, може, може да бъде един от а, критериите. Е, второ, има и много а, кредити за поети задължения, които не, не биват ощетоводявани или не са записани по един и същи начин. А, това са всъщност извън, извън бюджетни е, бюджетни кредити за поети задължения. Значи, може би първо трябва да има и а, из, изразяване на тези бюджетни кредити в националните бюджети и да имаме едно общо изразяване в а, европейския бюджет. Но аз не мога, не мога да разбера а, как бихме могли да ги да ги отчитаме извън бюджетно в рамките на еврозоната. Аз, аз мисля, че това не може да бъде записано в европейския бюджет, тъй като тези, тези вноски се изплащат само от държавите, които са членове на еврозоната. Ми трябва да разширим еврозоната. Аз винах на това. Това разбира се е един много сложен въпрос. Как ще управляваме и администрираме как ще е, гарантираме в Има много допъл, допълнителни изследвания, които са направени. Те ще, ще бъдат а, показани. Така че ням не съществува и, и механизъм за изплащане на задълженията на, на различните държави. Ето, примерно, брита, британския рабат също не е, е отразен когато е, е, Обединеното кралство е, приписва вноска, но същевременно получава ребат. Ако Унгария, примерно, не го направи, там трябва да има друг механизъм, тъй като страната не е членка на еврозоната. Смятаме ли, че е, брутния национален доход е добър компонент, добър ресурс. В момента, в който а, беше направено това изследване, счетохме, че БНД е добър източник, но трябва да се създадат и допълнителни ресурси. Но разбира се, винаги ще има спорове по изчисляване на нетното салто. на е, брутния национален доход. Има и други, които са добри. Може да има и ресурси, които да са по-специфични които да са в по-пряка връзка с строго определените цели на Европейския съюз. И това е възможно, но За това не бих искал в никакъв случай да критикувам вноската на основа БНД. По принцип, от техническа гледна точка, това е един добър подход. Господин да превръщам се към моя си въпрос. Утре, например, собствените... Утре се намери някакъв нов а, собствен ресурс, нов собствени ресурси, примерно някакъв процент ДДС, фиксиран в началото, в началото на бюджетната, а, бюджетната година. Но, примерно, нещо се случва. Вместо да трябва да променяме процента ДДС, защото това изисква много промени, е да поискаме допълнителна вноска от държавата членка на основа на БНД. Така че аз винаги смятам, че БНД винаги ще бъде а, един компонент, който, на който, от който ще който, трябва, който ще съществува и на, на базата на който ще се, а, ще се изчислява. Да, нямам, нямам друг, друго предложение. Обикновено държ... държавите членки преди даден съвет решават какви рабати ще поискат и така нататък. Тоест ние, Европейският парламент, въобще не сме в течение на пазарлъка, който се провежда преди това. И защо тези ще изчисляват на, на, на, на, на основата на БНД или не, това не го знаеме. Не, но независимо какви са ресурсите, дали е корпоративния данък, дали е данък общ доход или ДДС, Всъщност става дума за общата, общата сума от а, данъчен приход на основата на която а, държавата членка ще изчисли вноската. Господин Делан. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да кажа, че съм много щастлив, че подобен, подобно изследване е направене, но от друга страна не мога да... Просто не, не си представях, че сме стигнали до там. Мисля, че просто е не, не, неприемливо и страшно е, разочароващо това, че не сме постигнали хармонизиране на начина по който представяме е, е, националните си вноски. А, така че дали, дали, дали, дали това има някакво, някакви последици за онези 3% а, дефицит, защото ня, има ня, не може да няма някаква връзка както също така въпроса свързани с измамите и нередностите. Ами не може да няма измами а, относно размера на БНД. Така че просто ми се плаче като чета това. Така че очаквам с много нетърпение с много голямо нетърпение доклада Монти. Мисля, че е крайно време да е, потърсиме нови е, доходи, нови източници на е, доходи, защото един, един иска рабат, друг иска рабат и в крайна сметка вече не знаем кой какво иска и какво получава. Благодаря, че споделихте вашето вълнение. Следващият благодаря, господин председател. Аз също мисля, че този доклад е много интересен и несъмнено подчертава необходимостта от известна степен на хармонизация. Има обаче шест страни, които не се, има страни, които не се споменават в доклада и една от тях е моята. Un constat ou une interrogation, M. Blanca очаквам, очаквам да, да чуят въпроса. И така, моята страна не присъства сред цитираните страни. Да значи ли това, че с нас всичко е народ? Защото, наред, защото и в нашата страна, моята страна, има градове, има общини, които са чисти бенефициенти. И те правят, с, изготвят същата отчетност. Споменахте ДДС. Позволете да кажа следното. Е, има разлики между страните в ставката на ДДС. Тя варира между 10 и 25%. Защото и има, тук е необходима хармонизация, защото когато плащате 5% в рамките на националната система, е, в едни това означава, че прихода в едни страни е различен отколкото в други. Що се отнася до ресурсите за приходи, е, ДДС е един от основните източници на приходи в бюджета. И разбира се, а, е, е, и тук естествено има опасност и от избягване на данъци, данъчно облагане така че в крайна сметка се получава така, че ДДС плащат онези, които са в края на финансовата верига. Това поне е желаното положение и това ще ни помогне да избегнем а, измами с ДДС защото сферата на ДДС има една много голяма сива зона. Трябва наистина да се захванем сериозен въпрос. Моето мнение е, че ДДС трябва да плащат онези, които са в края на веригата. Председателят благодаря за тази идея за реформа на ам, ДДС, ДДС системата. Сега господин Тарон. Благодаря, господин председателю Както всички останали, аз изразявам е, одобрение към подхода на този доклад. Разумно е наистина да се опитаме да си, да си изясним е, какво става в тази област и как се действа. Аз обаче искам да направя една стъпка по-нататък. Е, така е малко стил Монти Пайтън, това, което слушаме тук и говорим тук. Нека да насочим вниманието си към собствените ресурси и приходите на Европей, за Европейския съюз. В противен случай държавите членки ще продължат да играят тази трудна за промяване, дори за нас игра, въпреки че тези европейски съграждани са наши избиратели. Е, моето мнение е прекия европейски данък. Е, е, ДДС е също добро решение нарушение. Но всеки гражданин, плащайки едно евро годишно, което е миниатюрна сума в сравнение с задълженията и приходи на държави и членки, това прави 450 милиона, което са добри пари с тях може да се свърши доста работа и да се покрият разходи. Други думи, когато гражданите плащат директно, те искат да знаят къде отиват парите ми. Парите им нещо, което в момента не е така. Някой нещо плаща, някой нещо взима, някой нещо получава и настъпва объркване. Моето мнение е, че трябва да започнем с мънички стъпки да поставим въпроса към Европейската комисия. Колко пари, колко евро сме похарчили за групата на високо ниво около Марио Монти за три години и колко предложения е произвела тази група за така платените пари. Благодаря, председателят. Благодаря, господин Таран. Последно изказване председателят на комисията. Първо искам да ви благодаря, господин Нюнес Ферер, за това представяне на изследването. Радвам се, че е, счетоводни е, технически таблици и представяния могат да бъдат вълнени. Мисля, че днес можем да имаме причина да поискаме от държавите членки да предпредставят представят своите счетоводни баланси по един ясен и разбираем вид, независимо дали вноската ще бъде е, записана като разход или не. Но за това трябва да има диалог, а имам чувство, че подобен диалог не съществува между държавите членки. Говориме много за онези 3% и последиците, които тези 3% имат върху националните бюджети. Но може би ние трябва да излеземе с нещо като с една резолюция, която да накараме е, държавните ръководители да се споразумеят за един идентичен метод за представяне на националната вноска и за отразяване на националната вноска в националните бюджети. Аз мисля, че този дебат трябва да се състои, той трябва да се води и в Евростат, те да кажат с какви средства разполагат, какви а, органи имат, за да отчитат пакта за стабилност, защото в крайна сметка един пакт, пакта за стабилност може да бъде е, постигнат и неговите цели могат да бъдат постигнати, ако имаме един и същ е, счетоводен метод. И ако се отразяват по абсолютно точен начин нетното салдо на съответните държави членки. Мисля, че подобно, подобно, подобна необходимост е нещо е, абсолютно е, задължително. В противен случай можем да имаме изкривяване на сметките и е, може би дори и нередности. В крайна сметка е, ние сме тук, за да подклаждаме дебата, така че господин докладчик, вие с господин Левандовски, ако обичате, излезте с е, някакъв, е, някакво е, предложение по този въпрос. Сега автора заключение. Um, Благодаря. Вярвам, ще се зарадвате да чуете, че не европейска институция, а други отчаяни хора се обърнаха към мен, няма да цитирам имена. Подготвяме група с експерти по счетоводство от целия свят за да обсъдим системите за отчетност. Ние изхождаме и поискахме помощ от ЕПСАС, но тук няма движение. Е, държавите членки имат много различни системи на отчетност и е, някои дори водят двойно двустранно счетоводство, което си е чисто средновековие в е, съвременния свят. Не можете ли да видите сметките, включително и в еврозоната, нищо не можете да направите. Така че работим по този въпрос без да харчим европейски обществени средства. Съвсем накратко за ДДС. Знаете, че това е е, само известен процент от ДДС. Е, е, въпросът за размера на ДДС е важен въпрос. Има страни с 2% на грешка, други 20% на грешки и това е много сериозен въпрос. Така че трябва да се помисли във връзка с 3% пакта за стабилност и растеж. Тук трябва да се поработи, но истината е, е че системите за е, отчетност показват приходите като начин за изчисляване на бюджетния дефицит Тоест отражение има, но на мен ми се струва, че тъй като бюджетът е относителен в сравнение с процентното отражение, мисля, че трябва да се помисли. Е, такова, такова изчисляване ще иска допълнителни усилия. Признавам, тук има какво да се желая прякото данъчно облагане. Имахме идея да се направи, дори е, ако имаме сегашния подход, е, трябва да бъдем просто е, прозрачни, включвайки това към данъците и да посочим толкова и толкова процента е пряк европейски данък. Не е невъзможно, но има държави членки, които не са съгласни, но варианти винаги има. Прозрачността, начина на разпределение на ресурсите може да се разглежда по различен начин в различни кутийки, така да ги а, кажа. Разходите за групата на високо ниво. Не мога да кажа. Аз видях само търка за а, съотношението разходи-резултатност, ми надявам се парите да са вложени разумно. А, господин Депре, за заключителни думи. Аз си отбелязах, господин председател, вашето предложение и ще направим необходимото. А, така приемам на хумористичния аспект на последното изказване на докладчика. Благодаря ви. Искам да ви припомня само, че господин Монти продължава да работи. Разбира се, това не е видимо всеки ден, но групата продължава да работи по въпроса и нашите представители, които са членове на групата Монти, ще разговарят с нас на 19 ноември. Това ще бъде вълнуващ момент и се надявам, че господин Алво ще може тогава да, а, така, да, да изрази своите чувства и да бъде успокоен. Това просто сме в началото на един а, Херкулесов а, труп. Кой ще го, кой ще го кой ще го направи вместо нас. Виждате как на налагането на е, международните счетоводни а, стандарти не, не, не можаха да бъдат а, про, проконтролирани. От друга страна, нека не забравяме, че в нашия мандат и, е и задължението да се отчитаме точно пред гражданите. А сега имаме двама други докладчици, които ще ни представят проучване, озаглавено бюджета на Е за равенството между половете. Става дума за госпожа Беверич и Сенчич. Изследването е поръчано от комисията ФАМ и цел, целта е да се види по какъв начин бюджетирането по пол може да има последици върху равноправното третиране, което не е винаги факт в различните политики на Европейския съюз Изисква се по-голяма прозрачност при прилагането на критериите, както и по-ясното представяне по, отра, по отрасли и по пол. Няколко институции са работили по това изследване, включително и университета в Ливерпул. Проучването ще бъде представено от доктор Беверич, която е преподавател в университета в Ливерпул. Тя е специалист по социално право и равенството на половете и е публикувала много статии на тази тема. Нейната колега също е, е доктор е, по право и е работила по управление на различните мрежи. Патриция Соли, която отговаря за мрежата за равноправно третиране на половете също е координатор по проекта. Госпожа Беврич, имате думата. Благодаря много, господин председател. Благодаря на комисията за възможността да ви представим нашата, нашето проучване за изработване на бюджет за равнопоставено третиране между половете в е, Европейския съюз. Целта, която си поставихме, беше да проучим как може това да се отрази в европейския бюджет, да подготвим методология и да покажем как бюджета може да работи за постигане амбициозните цели на Европейския съюз в тази област. Между януари и май тази година бе провод, проведен това проучване, като е, работихме основно на бюро, така да се каже, но проведохме и различни представители на Европейската комисия и екипа, за да от, е, верифицираме нашата методология, така че аз с искрена радост днес ще ви представя нашия доклад. И така въпросът е защо се нуждаем от този въпрос? Защо Европейската комисия включва този компонент в процеса на изработване на бюджета? Е, целта е по-близък контрол върху бюджета в съответствие с договорите и постигане на целите, като равнопоставено третиране на половете. Проследете парите, така да се каже, и ще можете да отчетете е, как са разпределени и освоени средствата и дали това е в съответствие с средствата. Така че ние искаме е, въобще едно по-добро следене на парите и съответно да проследим практическото изпълнение на идеите от договор за Европейския съюз ние трябва да отчетем, че имаме известен а, б, напредък в тази посока и те, целта ни бе да отчетем а, какво е положението. Така или иначе, раз, разчитането на този компонент позволява на парламента и партньорите да проследи изпълнението на целите за равнопоставено третиране и това, което наричаме условно джендър мейнстриминг. Идеята е също така да се под, е, подобри демократичната отчетност за целите на броюджета. В нашето пилотно проучване ние представяме солидна методология, която е свързана с подхода на възможностите, като искаме от държавата и всички участници да проследят по бюджетна линия равнопоставеното третиране на мъжете и жените, чрез освояване на средствата. Говорим за подход базиран на възможностите, т.е. тръгваме отзад напред. Какви са целите на, на равнопоставеното третиране в основ, европейските договори и по какъв начин може да бъде проследено постигането им, залагайки различни репери и различни критерии. И така, ние представяме методологията в нашото проучване. Също така, ние показваме какво е отражението при подбора на различните партиди в бюджета показваме възможни решения и много бихме искали да чуем от вас дали смятате, че тази така предлагана от нас технология по съответните бюджетни пера е успешна. В хода на работата ние установяваме, че в редица случаи няма данни информация, което ни пречи да очертаем отделните бюджетни пера. На това искаме да обърнем вниманието ако искаме по-добра бюджетна отчетност, трябва да се поработи за запълване на празнините, за поставяне на по-конкретни очаквания относно начина по който се събират и освояват средствата. Така че смятаме, че трябва да се работи по-настоящем и в бъдеще по този въпрос. Отчитайки нашите препоръки, работата на комисията по бюджетната отчетност може да се подобри. А сега доктор Чингис благодаря, радвам се, че съм сред вас. Ето малко повече информация по нашата методология и основни констатации. Е, имаме приложение към доклада с подробни разяснения, където ще намерите на 16-та страница тази таблица. Ние, както казахме, подходихме съобразно възможностите. Тоест, ориентираме се спрямо хората Основният акцент не бе върху парите, средствата, видовете дейности, видовете източници, които дават възможност за разгръщане на мъжете и жените и опитахме да установим кои от тях имат достъп до тези възможности. Установихме пет типа дейности и ресурси, които са отрешаващо значение. Е, това е свързано с обществото, равен дял в е, домашната работа, семейните решения, не заплатения труд след това политически и социални ангажименти, т.е. равен достъп до трудовия пазар, до образование, до политическата система, за предлагане, огласяване на своите политически мнения и идеи. А също така и околната среда, т.е. достъп до добро настаняване и хармоничен живот с околното естество. А също така възочетохме възможността за ресурси, за посещаване на хоби, духовно развитие и така на... А също така и възможност ти за физическо развитие, т.е. живот свободен от всякакъв вид физически и емоционални притеснения и насилия. След като очертахме основните моменти, които са критерии за щастлив живот, ние се насочихме към отделните бюджетни пера и се опитахме да разберем какво, как са свързани те с възможностите в реалния живот и как, до каква степен. Първо, в, в целия спектър на равнопоставеното третиране отчитаме различните моменти, т.е. колкото по-голям е броя на засегнатите компоненти в по-голяма степен толкова по-голямо е отражението върху равно, рав, равенството в тази политическа област. И ние тук разгледаме различните политически направления и решенията за освояване на средства, за да видим по какъв начин се отчита това при политическите решения и е, изразходването на средства. Това показва до каква степен политиците отчитат потенциалното отражение върху равенството, когато е, вземат решение за освояване на средствата. И освен това, по отношение на е, приложението, разгледахме бенефициентите и се опитахме да установим до каква степен мъже и жени са имали в равна степен а, полза от тази политика. И след това а, разгл... предлагаме известни размисли а, по... и, пред... и евентуално политически промени. След това ние представяме констатациите си в доклада в една примерна таблица така са обобщени нашите анализи. Това е специално главата Европейска помощ за най- хората в най-неравнопоставено положение. Говорим за средства, които се предлагат на хората, живеещи в бедност, в Европейския съюз и за, забелязваме сериозно отражение от ангажимента личен и социален. Причината е, че често бедността води до социална изолация, депресия, е, психически и ментални проблеми. Надяваме се да сме успели да покажем прякото отражение на бедността в тази посока. И освен това, има известна непряка връзка между политическата и економическа система, защото основният въпрос е хората да, да преодолеят бедността и да получат работа, например. Като цяло тук се признава на най-високо ниво, че равенството е основна цел, но няма съответни бюджетни средства. Когато говорим за изпълнението, липсват данни за бенефициентите, мъже, жени, как се разпределят ресурсите, равномерно или не, нямаме имаме данни. Разгледахме 6 раздела, 6 пера по, от съображение за да спазим срока, пък и това беше желанието на парламента. Но ако парламентът комисията и други институции искат да приемат съответни форми на бюджетиране, трябва да обхванат всички пера на бюджета, защото равенството присъства навсякъде. Къде по-очевидно, къде по-пряко, някъде в по-скрита форма, но много, дори ако погледнем малка, малък брой политики, за които се смята, че няма отражение, не ги отчетем, това ще бъде неправилно. Искаме ли общ резултат, а, трябва да подходим към всички части. Основното, което искам да, искаме да кажем, нека погледнем отвъд цифрите особено в случаите, където ангажимента на държавите членки е по-малък, е необходимо да се създадат конкретни норми на място. Ще посоча положителни и отрицателни примери на поведение в иллюстрация на казаното. Например, е, социалния диалог и индустриалните отношения. Тук може да се търси място за равно представяне на мъжете и жените в индустриалните отношения, давайки на жените имате правото да определят дневния ред. Това е много важно в взаимоотношенията работодател-работник на най-високо ниво. Има хубави пожелания, но това не се признава, защото равенството тук не се третира като политическа тема. Хоризонт 2020 и някои от негови, неговите дейности са по-добър пример. Е, там има много много сериозна цел за равенство, специално образованието на най-високо ниво, жените нямат добро представителство качество и един по-сериозен ангажимент в тази област може дългосрочно да промени нещата в образованието и науката, давайки на жените по-широка роля и пренареждайки целите. И тук е, отново е, топката е в Европейския съюз, защото има много средства, които, с които се финансират медии, индустриално развитие така нататък. Но в тези области на високите нива, на, на нивото на вземане на решение, жените присъстват много по-слабо. Тук има възможност чрез съответни стимули нещата да се променят да се приеме, да речем, е, че равното представяне, равното представителство е висока политически цел. Но това не се отчита като отделна цел към момента. И така, основните ни констатации. Първото, което искаме да отбележим в европейските договори и хартата за основните права има много сериозни текстове. На високо ниво всичко е добре. Слезем ли надолу по нивата обаче, се оказва, че а, това не става. Например, в, в сферите на вътрешни работи, развитие, сътрудничество. Тук някак си се залага на стратегически цели, на целите за сигурността и е, те е, по тях потъва всичко. Да говорим ли обаче за образование, нещата са по-добри. По-добри, но не е, особено удовлетворителни, защото в някои случаи имаме много сериозен ангажимент, докато на други места равенството не се разглежда изобщо. И особено е, предвид понякога кризисни моменти, с които се сблъскваме като иммиграция, социално, социална изолация, бедност, сексуално насилие и така нататък. Всички те изискват последователни действия и а не постъпим ли така, не признаем ли равенството между половете като цел, нищо няма да се промени по места е, следващи основни констатации не, разпределението на бюджетните бюра по съобразно политическите цели, които се. Ето един пример, който е много тревожен от перото за а, а, съдебната система. Търси се постигането на политически цели в основните права и имаме една нарочна програма за борба с насилието срещу жени, но сега изведнъж се оказва, че всичко това влиза в е, е, е, един голям пакет, едно голямо гарне, така да се каже, и не, не е ясно кое къде отива. И тук крие, се крие опасността при разходите на високо ниво да не се отдаде дължимото на равенството. Освен това, няма целеви групи, което очевидно поражда проблеми. Е, няма прозрачност по отношение на решенията за вземане на изразходване на средствата, кои трябва да са целевите групи, към които искаме да насочим ползата от тези пари. Не знаем. Не го ли знаем от самото начало, много трудно можем при изпълнението да видим кои цели са били постигнати и дали хората, които са имали полза от тези плащания, влизат в целевата група, която искаме да бъде облагодетелствана от това. С което ще върна думата на Фиона да ни представи, да представи нашите препоръки. Накратко, първата ни препоръка, аз Ние препоръчваме равенството да бъде прието като политическа цел във всички части на бюджета и да присъства като метод на приложение. Необходимо е да има конкретни суми по конкретни дейности за по-голяма прозрачност. Вече говорихме тази, говорихме тази сутрин за необходимостта от прозрачност. И накрая конкретни данни, конкретни показатели за равенството, изработване и публикация. То какво означава това за вашата е, комисия и за други парламентарни комисии? Това всъщност означава ефективен процес на бюджетиране в тази област, но това означава, че всички европейски институции при искане на финансиране трябва да посачват целеви групи и цели свързани с изразходването на средствата. Комисията трябва да гарантира спазването на дадените насоки при условия на прозрачност. А пък Европейския парламент трябва да изиграе своята роля в приемането на този процес и да се гарантира поставянето на този е, въпрос. Основните три въпроса първо искаме да попитаме доколко смятате, че е успешна нашата методология за очертаване на отделните точки в бюджета. Второ, доколко ефективно можем да насочим вниманието си към предизвикателствата, можем да запълним някои празнини, да постигнем по-голяма прозрачност и дали процеса на изготвяне на бюджета може да бъде даде, да даде възможност за проследяване на тези компоненти. Как вие смятате, че бих мог, би могло да се постигне подобрение в този род изготвяне на бюджет в Европейския съюз? Благодаря. Благодаря, госпожи, за този интересен доклад. секретарята на комисията по бюджета не спазва принципа за равноправие. Жените са много по-многобройни и много имат много авторитет и затова давам думата на Патрисия Солин. великим веселием поздрав! Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, приветствам проучването за отчитането на принципа на равенство между половете при съставянето на бюджета на Европейския съюз. Благодаря на колегите от комисията за равенство между мъжете и жените, която поръчам това проучване. Благодаря и на гостите, които го представиха. За да реализираме принципа на равнопоставеност между половете, ни е необходима както политическа, така и финансова подкрепа. Финансовата подкрепа се предоставя от бюджета на Европейския съюз, който е един силен инструмент за осъществяването на общоевропейски политики. В продължение на няколко години вече полагаме усилия за насърчаването на равнопоставеността между половете. Това е една обща европейска цел, която се радва на широка политическа подкрепа. Както заяви председателят на Европейската комисия в своите насоки, цитирам, равнопоставеността между половете не е лукс, това е политическа необходимост. Постоянно се питаме дали е достатъчна политическата подкрепа, която предоставяме. Констатациите от проучването ви би трябвало според мен да имат отрезвяващ ефект върху всички ни. Те показват, че финансирането на равнопоставеността между половете не съответства на поетите политически ангажименти. Не е достатъчно. Проучването ви ясно показва това. Освен това няма и достатъчна прозрачност по отношение на бюджета. Не е ясно в какъв размер се изразходват средства по отделните мерки и действия. Показателите, свързани с фактора пол, не са обект на постоянно наблюдение, не се използват и достатъчно систематично за да се покаже доколко са ефикасни отделните действия. Постоянно работим за усъвършенстването на системата. Би ни се искало да постигнем по-добри резултати. Мисля, че вашето проучване ще е от полза за всички ни, когато обсъждаме структурирането на бюджета в бъдеще. Още веднъж ви благодаря за изложението. Мерси. Мерси, J'invite се dans... Благодаря ви. Тези, които искат да изразят своето мнение по изследването или да зададат въпроси на нашите гости, са добре дошли. Кой иска думата? Не виждам желаящи да се изкажат. Струва ми се, че това изследване върля светлина върху тези явления. Не всичко може да се отрази в бюджета. В крайна сметка равноправието между половете е въпрос на етика и на морал. Така че не всичко може съвсем прозрачно да се отрази в различните бюджетни редове. редове. Може би докладите на различните органи, свързани с човешките ресурси, с социалните изследвания могат да осветлят някои аспекти. Но вие поставихте правилните въпроси и поставихте акцента върху някои проблеми. Патриция Солин ще бъде двигателя на а, прилагането в, на практика на тези принципи, за да не останат те на хартия, а да бъдат практика в ежедневието, във всички политики и е, служби на Европейския съюз. Благодаря ви много и ще се срещнем отново да проследиме прилагането на препоръките. Е, мисля, че вие казахте всичко каквото имаше да се каже. Да, благодаря ви. Скъпи колеги, продължаваме нашата работа. Нека ви съобща решенията заети от координаторите на заседанието им вчера. Две решения. Фонда за приспособяване към глобализацията и фонда за солидарност бяха двете теми, които ще бъдат в центъра на диалога между Европейският парламент и специфичните комисии и съответните заинтересовани страни. Европейската служба за външна дейност ще бъде поканена по силата на член 123 за обмена на мнение за, с обсъждане на назначаването на специален пратеник, за, който ще бъде натоварен с установяване на диалог за мир в Колумбия. Колумбия. А сега давам думата на колегата Христофоров, който ще ни представи доклада си относно мобилизиране на средства от фонд Солидарност, за да се осигурят авансови плащания в рамките на бюджет 2006. Συμπίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά Става дума за резолюцията на Европейския парламент за мобилизирането от страна на комисията и съвета на Фонд Солидарност на Европейския съюз. Бяха взети предвид вече изготвените доклади, както и споразумението между трите институции. Бе ясно, че нашата комисия ще подкрепи изплащането на 10% от средствата под формата на авансови плащания, с цел да се подпомогнат пострадалите от природни бедствия. Фонд Солидарност на Европейския съюз дава възможност на Съюза да предприеме незабавни, бързи и ефикасни действия. Най-много 10% от средствата по фонда могат да бъдат изплатени под формата на авансови плащания за засегнатите от природни бедствия. Нашата комисия неведнъж е подчертавала, че процедурите са прекалено бюрократични Например, когато се мобилизират определени фондове. Имам предвид фонда за приспособяване към глобализацията. Прекалено бавно се отпускат средства по този фонд. А сега предстои да вземем решение за прилагането на бърза процедура. Така че да могат засегнатите да имат по-бърз достъп до средствата. Максималният размер на фонд Солидарност на Европейския съюз е 500 милиона. 50 милиона могат да бъдат отпуснати под формата на авансови плащания. Ако възникне някакъв проблем с авансовите плащания, то държавите членки на Съюза са длъжни в рамките на процедурата за прозрачност и добро финансово управление да възстановят средствата. Приемайки предложението за резолюция, ще отправим ясен сигнал, а именно, че фондовете на Европейския съюз започват реално да работят, че не се основават единствено на бюрократични процедури, по които разходите далеч надвишават ползите. В случая става дума за хора пострадали от природни бедствия, за отчаяни хора, които наистина очакват най-накрая да получат средства и помощ. За първи път ще имаме възможност да извършим авансови плащания. Така ще покажем, че Европейският съюз наистина се доближава до гражданите, до нуждаещите се, които са пострадали от природни бедствия. Вземайки решението за авансови плащания, ще дадем добър пример, що се отнася до финансирането и функционирането на други фондове на Европейския съюз. За съжаление има огромни забавяния по някои от тези фондове, няма и ефективност при мобилизирането им. Мерси, месье ле рапортер. Благодаря, господин докладчик. Има ли някакви въпроси или забележки? Няма въпроси, няма забележки, всичко е ясно. Измененията трябва да бъдат внесени до 17 часа на 29 октомври. Ще гласуваме по-нататъка. Все още не сме уточнили датата, на която ще стане това нито в нашата комисия, нито кога доклада ще бъде внесен в пленарна зала. Сега резолюция на проекто бюджет 2016. Предлагам ви 5 минути пауза, за да можем да уточним списъка за гласуване. Разполагате с 5 минути. Междувременно много ви моля, поставете картите в а, машината. А, съжалявам. По принцип трябва да започнем гласуването в 11 часа, така че прекратяваме нашата работа до 11.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 Hein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

La séance est reprise. Продължаваме нашата работа. И сега преминаваме към една много важна точка. Става дума за резолюцията, т.е. това е политическото послание, което отправяме относно бюджета за 2016 година. Нашите докладчици са Жерар Депре и Хосе Мануел Фернандеш. Моля, поставете картите си, тъй като ще гласу, гласуваме поименно. Не работи. Е, пад машина вътре?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 проблем. Ще дам думата на докладчиците, тъй като по време на гласуването на 28 и 29 септември се оказа, че има някои поправки, които трябва да бъдат внесени и които просто бяха обегнали на дителността на докладчиците. И за това давам думата на Хосе Мануел Фернандеш, раз, разполагате с документа. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Това са поправки, технически поправки. И вместо да направим тези поправки в пленарна зала, по-добре е да ги направим тук, тъй като става дума само за технически поправки. 1А 04030201 под ДБ сумата трябва да бъде 3 милиона 594 хиляди евро. Вместо вместо 3 милиона 954 хиляди. Просто две цифри са били разменени. Това е точната сума. 3 милиона 594 хиляди евро. Рубрика 4, ред 22, втори под блока. Сумите не отговаряха на стратегиите за плащане, нито на заложените кредити. Те би трябвало да бъдат един, една трета, т.е. 10 милиона 100 хиляди евро и Тоест, с нашата поправка трябва да имаме 31 милиона и 200 хиляди евро вместо 49 милиона 533 хиляди евро. Като крайната сума ще бъде 60 милиона 200 хиляди евро пилотни проекти и подготвителни дейности 0702 7722 тъй като сумата не трябва да бъде по-ниска от тази предложена от комисията, тя трябва да бъде 120 000 евро. 0333,77-12, интеграцията на ромите тъй плащанията не трябва да бъдат по-високи от е, ангажиментите. Там сумата е 500 000 Хикс, Хикс 1104. Е, глава 3 изменение на Инта към Хикс Хикс 011 се добавят 40 000 евро и става дума за ред 20.02.11 в глава търговия. Това е просто тази сума отива към това. Благодаря, господин докладчик. Има ли някакви възражения? Много ви моля да вдигнете ръка и да гласувате тези изменения. Против. Няма. Въздържали се няма. Един въздържал се. Alors, nous allons toujours pas de, de, de capacité. Продължаваме да не можем да гласуваме. Как може? Какъв е проблема? Ah oui, bien sûr qu'on va voter, mais... Ще, ще забави. Le premier amendement. Изменение номер едно. Ще се гласува в края на списък. Параграф 1, изменение 2 за против. Въздържали Отхвърля се. Параграф 1. Изменение 3 с устно изменение. Нека да гласуваме устното изменение. Против. Няма. Няма и въздържали се. Приема се. Компромис номер 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2. Изменение Аз съм За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение с устно изменение, което ще гласуваме в две части. Първа част започва с recalls, припомня, до regulation, кой е за, против, въздържали се. Струва ми се, че първата част е приета и втора част за против Струва ми се, че и тази част е приета, но може би трябва да преброим. Струва ми се, че е приета. За. Et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Против. 15 против, 14 за и въздържали се няма въздържали се. Има един въздържал се. Втората част се отхвърля. Cet amendement ainsi amendé avec la première partie. Така че всъщност приехме първата част на изменението, а електронния вод може да се проведе, тъй като проработиха машините. Много ви моля, служете картите, за да провериме дали функционира системата. е Моля, гласувайте. 32-ма трябва да бъдат гласуващите. Някои се бавят. Липсват ни два гласа. Кой не желая да гласува? Някой е сложил картата си и не е натиснал. 31-32. Господин Таран, вие сте без карта. Край на гласуването. Така, значи, изменение номер 9. С първата част, която е прията, кой е за цялото изменение? Против въздържали се. Измененото изменение е прието. Десето изменение. Десето изменение в трети параграф. Bon, eh bien, on va vérifier. Добре, нека да проверим. Entschuldigung, благодаря, мисля, че не стана съвсем ясно за какво гласувахме. Казахме да гласуваме по изменение 9. Устното изменение или цялата тази част? Цялото, цялото девето изменение с всъщност с първата част от устното изменение, което одобрихме току-що. Така че гласуваме цялото изменение 9 с а, е, до изменената първа част, която беше приета. Първата част от устното изменение. Тогава ще помоля да повторим гласуването, защото при... бяхме разсеяни, когато а, е, гла... броиха гласовете. И някои гласуваха без да са наясно за какво гласуваме. Моля, нека повторим. Bon, alors, Вод по апел номинал. Така, поименно гласуване. Госпожа Гария Забава, извинете, но нямаме последният списък на гласуване. И всъщност не, не, беше, не беше индикирано, че ще гласуваме девето изменение в две части. Така че аз ви моля да гласуваме отново, тъй като ние бихме гласували за втората част. Alors, nous allons nous prononcer maintenant sur... Така, значи сега започваме отново а, устно изменение, което започва с Recall, завършва с регулейшн. Това е първата част по именно гласуване. Първата част от устното изменение. Кой е за? Моля, гласувайте. Le scrutin est clos. Край на гласуването. Първата част се приема с 19 гласа, 10 е, против 5 пътима въздържали се. Втора част от устното изменение. Край на гласуването. Приема се с 27 за и 6 против. И, и всъщност цялото изменение е прието. Параграф 3, 10 изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Параграф 4а, изменение 11 за против въздържали се, отхвърля се. Пето, дванайсто изменение с устно изменение на докладчика за против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6. Изменение 13 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Шести параграф, 14 изменение с устно изменение за против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Скрутай клю. Край на гласуването. Изменението се приема с 16 класа за, 15 против. 6 параграф, 15 изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 параграф, 16 изменение, за, против, въздържали се, приема се. 7 параграф, 17 изменение, за, против, Нека да проверим. Моля да гласувате. Скритай клю. Е на гласуването. Отхвърля се с 13 гласа за, 20 против, 1 въздържали се. 8 параграф, 18 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 параграф 19 изменения за с устно изменение за против държали се приема се 8а нов параграф изменение 20 за против въздържали се отхвърля се втори компромис за против въздържали се приема се Десети параграф, изменение 24 за. Против. Съдържали се, отхвърля се. Десети параграф, 25 изменение, устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. И 11 параграф, 26 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11.27 изменение за против. Въздържали се. Приема се. 11.29 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Трети компромис за против. Въздържали се. Приема се. 13 параграф 3 срето изменение за против, въздържали се, приема се. 13 параграф, 34-то изменение отпада, 33-то беше прието. Тогава 14 параграф, 35-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 параграф, 36-то изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 37 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 параграф А нов, 38 изменение за, против. Ще провериме, моля гласувайте. Тайклю. Е гласуването. Приема се 19 на 12, двама въздържали се. 17 параграф 39 за, против, въздържали се, приема. Параграф 18, амандмент 41, ки е по? 18.41, 41 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 параграф 42 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 параграф, 43-то изменение, устно изменение на докладчика за против. Въздържали се, приема се. 18 параграф, 44-то изменение за против, въздържали се, подхвърлят се. 45-то изменение, същия параграф за против, въздържали се, отхвърлят се. Четвърти компромис за против, въздържали се, приема се. 20 параграф 48 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 параграф 49 за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 21, 51 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 параграф, 52 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Същия параграф А, нов, 53 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 и Б, нов, 59 да отхвърля се 24 56 изменение за против нека да провериме край на гласуването 24 4 гласа на 8. 25 и параграф 57 изменение за. Против. Съдържали се. Отхвърля се. 25 параграф А. Нов. 58 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 26 параграф, 61 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 26 параграф С нов, 62 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 28 параграф отделно гласуване на устното изменение. Гласуваме първата част. Против. Въздържали се. Първата част се приема, втората част за против. Мисля, че се отхвърля, но нека да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 са против, 15 за. 63-то изменение с е, изменението. Значи кой е за? Против. Въздържали си. Значи и, и изменението с допълнително измененото изменение се приема. Пети компромис. Трета част. Три част. Първа част. За, против. Нека да провериме. Край на гласуването. Първата част се приема с 19 гласа за, 13 против. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И трета част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 се приема. 31 параграф, 70 изменение за, против, Отхвърля се. 32.71 изменение с техническа корекция. За, против, въздържали се приема. 33.72 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 35 изменение 73 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 35А ново, 74-то изменение за, против, въздържали се, подхвърляте. Шести компромис. Има ли втора част? Не, компромис 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. 38 параграф, 76-то изменение, с устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. 79-то изменение, 39 параграф, за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 параграф, 80-то изменение, за, против, въздържали се, приема се. 40А нов, 81-во изменение, устно изменение за против, въздържали се, приема се. 44-то ти параграф моля гласувайте край на гласуването Отхвърля се. 46 параграф, 83-то изменение. За против. Въздържали се. Приемат се. 47-84-то изменение съсусно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 85-то изменение, 48 параграф, за против, въздържали се, отхвърля се. Седми компромис, за против, въздържали се, приема се. 52 параграф, 87 изменение, за против, въздържали се, приема се. 53 параграф, 88 изменения за, против, въздържали се, приема се. 8 компромис за, против, въздържали се, приема се. 94 параграф, 117 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис за против, въздържали се, приема се. Сега това в другите раздели, параграф 62, 91 изменение за, против. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за и 11 против. 60 А. Нов 90 изменение. 63, изменение 92 и 93, значи след като приехме 91 изменение, ще трябва да гласуваме. Sur le 91, on a voté. Гласуване 91 беше прието. On doit les voter. Така че трябва да гласуваме 91 и 92, но можем да ги гласуваме заедно, така че моля гласувайте по 91 и 92 изменение. Кой е за? Против? Нека да проверим. Pardon А, je vote moi aussi maintenant И аз трябвало съм бил да гласувам. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет гласа на 11 приема се. 63 параграф, 93 то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 94 то за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 66. 96-то изменение. Бенов. За, против. Нека да провериме. 96-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 против, 15 за, 2 въздържали се. 97 изменение, 67 седми параграф, кой е за, против, въздържали се, отвърля се. 98 и 99 изменение, те са идентични, за, против, не е много ясно, така че много ви моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. 23 за, 5 против, 5 има въздържали. 77, изменение 100. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Господин Таран гласува за. Приема се. иначе се приема. 101 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 параграф. С устно изменение на докладчика. Става дума за второ изменение за Параграф 77. Параграф 77. С. 102 изменение с устно изменение на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. госпожа Гърбия Забал. Благодаря, господин председател. Имен бих искала да гласуваме допълнително нашето изменение от реквест и така нататък, като президент от да бюро до Parliament Estimates и така нататък, като там с 2017 практически това е изменението на социалистите, просто а, просто въпросът е да има съответствие между а, гласуването. Това, което гласуваме, господин. Ние сме против устното изменение. Устното изменение вече беше гласувано, току-що го гласувахме. Attends, parce que. Monsieur le rapporteur. Господин докладчик, е, внимавайте сега е, това е гласуването. Съгласно моето разбиране, би трябвало да включим друга част в списъка за гласуване. Друго трябва да се гласува но иначе, е, да, иначе съм съгласна. Ние вече определихме по този е, деликатен въпрос през юли в пленарна зала, така и така. Да, трябва да го гласуваме, но в такъв случай аз ще гласувам против поради причините, които вече изложих. Председателят. Правилото е, че ако има три трима души, които възразат по гласуването на устното изменение. Да, устното изменение беше гласувано, но всъщност на практика това е друго изменение. Става дума за разделно гласуване. Читаме, че устното изменение не включва частта, която представя госпожа Гардия Завал и за това бихме могли да гласуваме тази част на началното изменение. Кой е да го гласуваме? В такъв случай гласуваме принципа на гласуването. Тоест, поименно гласуване. Le scrutin est clos. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа против и 13 за. Минаваме към компромис Б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Господин доклад. Сега ще кажа нещо и това не е политически проблем, а проблем на факти. 77 параграф, т.е. изменение 104, 109 и 110 имат за цел да да дадат нови правомощия на вътрешния аудитор. Аз прочетах финансовия регламент. Значи, както казвам още веднъж, става дума за нови правомощия на а, вътрешния аудитор и той трябва да се очита пред бюрото. Сега, аз лично прочетах финансовия регламент, в който се казва, че вътрешният аудитор трябва да бъде абсолютно независим и да извършва независими одити. Т.е. той не може да получава нареждания. А в тези три изменения са включени е, нареждания или а, съвети към аудитора. Тоест, аз предлагам да отхвърлиме тези части, които а, включват нареждания, които се отправят към вътрешния аудитор или които а, предоставят правомощия на бюрото над аудитора. Ние сме приели този регламент през по-рано, по така че аз мисля, че трябва да бъдем разумни и да действаме съгласно собствените си убеждения. Ако някой е, е починен на някой, той получава нареждания от този, от който, който е, на който е подчинен. Не, тук в случая аудитора няма е, няма е, началник в е, финансовия регламент се казва, че вътрешният аудитор трябва да бъде абсолютно независим и да не получава нареждания от никого. Господин Фернандес, не знам дали а, социалистите ще оттеглят измененията но тъй като вече беше направено, вече имаше, обясниха се нещата и мисля, че всъщност самите изменения са недопустими. Ако ние сме в противоречие с финансовия регламент, вижте сега, нека да гласуваме Мнението на докладчика е ясно, то се основава на текста, който доказва, че тези изменения всъщност са а, неприемливи и а, значи още веднъж повтарям, става дума за изменение 104, 109 и 109 и 10. Те са недопустими, тъй като в тях има същия дух. Кой казва думата не допустимост? Аз казвам недопустимост. Аз казвам, че тези три изменения са недопустими. Госпожа Гарция Завал, господин председател, ние не смятаме, че тук сме в противоречие с финансовия регламент, но в крайна сметка ви имате мнение, но тогава нека да бъдем по-конкретни, когато а, а, говориме за недопустимост, защото мисля, че сме гласували доста недопустими изменения до сега. Така че аз още по времето на бившия мандат казах, че трябва да обсъждаме допустимост и недопустимост. Така че трябва да мериме нещата с един и същи аршин от тук нататък. Аз ви обещавам, че ще направя всичко възможно, за да няма никакво съмнение за пристрастност. Господин председател. Благодаря, госпожо. Господин председател, опасен аргумент, цитира колегата. Правилника за наша работа е пределно ясен. Не може при такова да тръгваме към една дискусия, която поставя под въпрос принципните, принципите на, реда, на правилника за работа. Ако при невъзможност да изпълни занимания, задълженията си, решение на бюрото, нека не тръгваме по този път. Ако политическата група не държи на това становище, но е, приеме, че правилника не може да бъде атакуван, нека да се придържаме към него. А moins que vous Или може би да си оттеглите измененията. По, по този начин просто няма да бъда задължен да казвам, че са недопустими. Écoutez, je vais, pour, pour soulager ma conscience, да бъда с чиста съвест, ви предлагам да гласуваме 104 и ако то ако се отхвърли, няма да гласуваме 109 и 110. Не. Аз искам да гласуваме изменение 104 без последния параграф. Не трябва да гласуваме против изменение 104. Логиката изисква да гласуваме изменение 104, без обаче спорният параграф. Значи махаме this overview и така нататък. Поставя аудиторът под и така нататък. С това изменение гласуваме 104-то изменение. За, против. Изменението се приема. И комисията на бюджет за бюджета смята, че аудиторът не може да бъде отговорен пред бюрото. 105-то изменение. За, против, въздържали се, приема се 106 за, против, приема се 107 с устно изменение на докладчика, т.е. махаме на open диалог и така нататък за против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 11 против. Така. Сто и осмо. За, против. Приема се. 109 и 110 отпаднаха. 111 за, против. Въздържали се. Приема се. 112 отпада, госпожа Гардия Залав. Извинете, малко осложнявам нещата, но както в предишния случай, изискваме да не падне изменението, че може да, може да се счита, че то е допълнение към душното, към 111. Така че бихме искали да го гласуваме като допълнение към 111 изменение. L'ensemble du, l'ensemble du sang... Значи, целият 112 или една част? Само една част. От интералия нататък между другото. И така нататък. Годишна Monsieur le rapporteur. Господин докладчик. Господин председател, това го обсъждахме много при едно стриктно тълкуване и изменение 111 а, всъщност от съдържание 112, но аз няма да изтъкна това като аргумент. Смятам, че трябва да гласуваме против, защото вътре има спецификации, които, по които не е постигнат консенсус. Нямаше постигнат консенсус по модалностите за упражнение на контрол и за тази причина ви моля да отхвърлиме това изменение. Съгласен съм с докладчика. Мисля, че 111 изяснява въпроса и за процедурата. За това 112 е недопустим. Аз съм също за това да се гласува, тъй като 111 уточнява, изяснява въпроса. А, живе... Така, що ми... Нека да гласуваме трите последни реда на това изменение. За против. Мисля, че се отхвърля. 114 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 115. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 116 против. Въздържали се, приема се. И сега първо изменение, което отложихме и трябваше да гласуваме накрая, кой е за номер едно. Против. Отхвърля се. И така мнението на специализираната комисия. Имате ли нещо против да гласуваме е, амблок? Няма възражения. Мадам Ласе. Господин председател, извинявайте, че спирам гласуването, но аз съм автор на становището на бюджетната комисия и искам да отключим всички параграфи out of scope, защото става дума за бюджетната процедура и ние, ние се нуждаем от комисия, която да работи върху е, подобряване на, на е, документа. За това бих искала да чуя обяснение за това, което наричаме out of scope. За... И така. Е, така че питане. Питали сме господин ам, Фернандес. Говорим за страница 10 на Комисията по бюджетни въпроси, на бюджетен контрол. А, така че общия докладчик. Благодаря, господин председателю. Тук Всъщност става дума за резолюция и трябва да бъдем последователни в текста. За това и не бива да има повторение. Трябва да спазим вътрешната логика на текста и да, да се разбира, да е четим. За това е, отхвърлихме доста въпроси, които не нямаха отношение към темата това, тези out of scope въпроси, за които говорим тук, защото не отговаряха на вътрешната логика на текста. Така че направихме съгласуване, текстът е логичен и отговаря на вече приетата резолюция. След като имаме, за да постигнем пълна съгласуваност, тук трябва да бъдем последователни, да имаме един логичен завършен а, текст. Така че да от съответства на предложените изменения. Държа това да подчертая. Секретариатът помогна страшно много. Те наистина преровиха текста и проследиха наистина да бъде логичен, да бъде завършен. В края на краищата не можем да вкараме всичко в този текст не можем да нахвърляме вътре всичко. Текстът на резолюцията трябва да е четим, трябва да е ясен на второ място и трето резолюцията Трябва да отразява приетите от нас изменения на бюджет. И пак ще кажа и да е понятно. Така че аз благодаря на колежката Гресле, която специално обърна внимание – на тези моменти. И имаше някои изменения, които бяха извън текста, извън контекста. Госпожа Гресле винаги е интересно, е, като тръгнем по този път. Аз съм за това да, да имаме ясни изменения с някои указания във връзка с проблеми, установени от нас при изпълнението. Например, разплащателната агенция и сумите, които, с които тя оперира. Аз винаги съм казвала, че трябва ясно да кажем за какво става дума, особено при върнатите средства. Аз не съм на доволна от това. Аз изобщо не съм съгласна, че тези неща са извън темата. Мисля, че ако си подпомагаме взаимно, е, ще бъдем по-силни, но този дебат не го водим за първи път. Не виждам смисъл да повтарям вече тази неща. Благодаря, е, благодарение на вас, господин Общ докладчик, допълнително обяснение. Мисля, че всички беше ясно. Мненията на комисиите са приложени към резолюцията. Те не се, не се хвърлят в Бокоджийското коще, а се прилагат към резолюцията. Значи те ще бъдат публикувани. Всичките документи в крайна сметка и е, мнението и желанието на Комисията по бюджетен контрол ще трябва да привлече вниманието на комисията с оглед предвижданията и е, предвижданията на разплащателните кредити. Госпожо Кресле, по след мнението на докладчика, готов, е, съгласна ли сте да гласуваме амблок мнението на специализираните комисии? Така че нека да гласуваме. Няма други Кои са за? Благодаря ви против. Не виждам такива. Няма и няма и а, други. Моля, гласувайте цялата проекторезолюция. Е, Рескота и клю. Край на гласуването. 24 гласа за, 7 против, 3 въздържали се. Благодаря на докладчиците. Eh bien, mes chers collègues, nous en... Скъпи колеги, господин Манка. Благодаря, господин председателя. Един коментар по повод вътрешния аудитор и и е, в разрез с вътрешните правила. Искам да кажа, че има и други институции, ако СОК, например, имат е, сходни разпоредби. Трябва така, че нека да видим е, какво казва докладчика. Не смятам, че това е в разрез с европейските разпоредби и стандарти. Bien, il n'y a pas d'autres questions. Vous... Няма други въпроси, така че мога да кажа, че ще имаме извънредно заседание на 19 октомври, заедно с Либет, тук в Брюксел. И на 22 октомври ни предстои е, друга, друго заседание. Не, е, имаме проблеми с залата и с превода. Там не можах Знае, че част от групата държи това да стане следващата седмица. Явно няма да можете да присъстват, Искрено съжалявам. И така, уважаеми колеги, с настоящето заседанието се закрива. Je vous rappelle, je me permets de vous rappeler да припомня, че до вечера в 19 часа имаме съвместно заседание за изслушване на кандидати представени от ЕФСИ за управляващ, за директор и заместник директор. Не забравяйте, че